Uh, Колеги, ако е възможно да започнем с гласуване по доклада на господин Енгстрюм. Помолихме господин Тяни да не идва в началото, но да не го караме да чака. Предполагам, че мнозина от нас, включително и мен, сме се забравили картите в другата зала. Надявам се да няма много спорвани резултати от а, гласуването, но да започваме. И така. Господин Енгстром, докладчика ни, присъства. Извинявайте, че не остана време за първия ви доклад преди обедното заседание. Искате ли да кажете нещо преди да гласуваме, Кристиян? Да, ще кажа благодаря на всички докладчици в Сянка и на секретарията. Провехме две срещи, които бяха много полезни и градивни. Да почваме, та да свършваме. Okay, well, благодаря. Да започнем с гласуването. Ще открия процедурата на гласуване. Изменения първо от Гепхарт. За. Против има ли? приема се. Второ, от Лара Коми, което ще добави като нов параграф за против, приема се. С това на госпожа Коми трето е оттеглено. Следващото от Гепхарт за против. Приема се. Пето от Гепхарт за против. Приема се. Компромисно изменение от Гепхарт и Коми за компромиса против. Благодаря, приема се. 6 и 13 падат. Седмо изменение от Лара Коми за против. Приема се. Осмо от Филип Жован и Жан-Мари Кавада. Докладчика е против за.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 11 на 11 пада с един глас. А ако има депутати от тази комисия, които гласуват и не са уведомили а, секретарята да ми кажат, от другите комисии също трябва да изпратя документ а, на секретарията, ако са упълномощени като заместник членове на комисията да гласуват за Гепхард. За, за против приема се. Десето пак от Гепхард за против. Приема се. Единайсто за против. Приема се с голямо мнозинство. 12 Филип Жован за. Май трябва да се брои. имат право на 14 гласа.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 че само депутати, члена на тази комисия могат да гласуват, освен ако не са съобщили това преди това. Сега пак трябва да гласуваме. Okay. Um, those against? Против. Приема се. 18 от 10 на 14 15 патът. Стигаме до Лара Коми и нейното изменение 16 е с устно изменение, което е посочено тук. Гласуваме устното изменение за, против, приема се. Сега самото изменение 16 пада. 18 от Жован за това е изменение за заличаване на текст. От НП има твърде много гласове. Favor... 19 за. 10 против. 17 пада. Компромисно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се 19 и 20 падат и така. Гласуваме целият текст. Тук трябва да броим гласовете. Кой е за окончателно становище? Има ли против? Против има ли? Приема се единогласно. Кой беше против? Господин Йонг е против. Трябва ли да преброите гласовете? Добре, благодаря на всички. Честито на Кристиан Енгстром за първото изстановище на тази комисия. Ще се радваме да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 En de reciprociteit is er al, want de Verenigde Staten, China, al die uh, grote economische blokken, uh, die eisen hetzelfde. Dus ik hoop dat u dat kunt steunen. Dank u vriendelijk. Uh, thank you, Mr. Manders. Uh, can I just uh, welcome John Daly and his team here and say we're just concluding our, uh, our round of discussions with uh, Mr. Tyone. So uh,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 Благодаря, господин председател. Бих е, искала е, да ви поздравя за това, че конкуренцията е насърчена отново и че това е в сърцето на всички инициативи, които сте поели. Accodarmi e aggiungermi al coro di tutti i miei colleghi che gli hanno chiesto che cosa concretamente pensa di fare per mettere in atto il cosiddetto smarter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 Rrit ngħid li huwa veru li il-konsumatur illum fil-Kummissjoni huwa magħruf illi huwa ta' importanza kbira f'kull policy, f'kull politika illi qiegħda ssir. Jekk wieħed jitkellem fuq id-digital agenda, jekk wieħed jitkellem fuq climate, jekk wieħed jitkellem fuq enerġija, jekk wieħed jitkellem fuq trasport,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 Però nista naħsigurak illi hemm koordinament qawwi u b'saħħtu bejn il-kummissarji kollha, kulħadd jaraf l-importanza ta' din il-ħaġa u ma naħsibx li kelli problemi biex nikkoordina ma' ebda wieħed mill-kummissarji illi rrid naħdem magħhom. On class action and um, um,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 Eh, bueno, muchas gracias, presidente. Eh, entiendo por lo, el comentario que hace que pasamos el eh, deadline de las enmiendas eh, al 2 de junio. Eh, ¿Sería el último día para presentar enmiendas? ¿Es así, presidente? Uh, no, uh, no we, we need to set a new deadline with you, uh, but we'll have a, uh, what we'll do is we'll have, a, we'll have another hour of discussion on your report on the 2nd of June. Okay. Uh, and that will follow on from an intervention in the committee by Mrs. Cruz, so that will, I think, be important